Good morning, colleagues, and thank you to the two members who have made it. Добро утро, колеги. Добре дошли на тези, които са дошли на време. Вероятно тази сутрин ще имаме известни затруднения, тъй като има стачка. Благодаря още веднъж на тези, които са успели да дойдат. Заседанието се излъчва по интернет. Така или иначе, публика има. Трябва да го знаете, господин Шрёдер, в качеството ви на гост. Благодаря и на вас за това, че сте тук. Ще започнем с първа точка, точка 15. Добре дошъл на господин Детлев Шрёдер, който за първи път ни посещава. Той е новия изпълнителен директор на СИПОЛ. Вие поехте този пост на 16 февруари преди това бяхте заместник директор и ръководител на отдел операции в СЕПОЛ. Изпълнявахте тези длъжности в продължение на няколко години. Вие ще представите основните постижения на СИПОЛ за 2017 година, работната програма за 2018 година и стратегическите цели на агенцията за близко бъдеще. Имате презентация около 10 минути. Ще ви отпуснем и след това, ако искате, уважаеми колеги, може да задавате въпроси. Добре е дошъл и очакваме вашата презентация. Благодаря. Благодаря за поканата. Радвам се, че ме каните веднага след като поех поста изпълнителен директор на СЕПОЛ. За мен е привилегия да съм изпълнителен директор на тази агенция на ЕСА за обучение в областта на правоприлагането. Радвам се, че толкова бързо имам възможност да дойда и да представя някои от постигнатите резултати през 2017 година. Искам да представя и плановете ни за 2018 година. Няколко думи за моя опит. 30 години съм работил в полицейските служби на Германия. От 2009 година работя в СЕПОЛ, следя развитието на агенцията. Сега ще имам възможност и да ръководя СЕПОЛ. Искам да ви представя някои от най-важните неща от нашата стратегия. Какво искаме да дадем на европейската общност като агенция в областта на правоприлагането. Ще ви дам информация за това, което направихме през 2017 година и ще кажа и няколко думи за 2018 и идните няколко години. Няколко думи за ролята на СИПОЛ в цялостната архитектура в областта на сигурността на Европейския съюз. Ние сме така наречената агенция на първа линия. Какво означава това? Ако има някакви нови заплахи за Европейската общност, ние трябва да работим с другите агенции от областта на правосъдието и правоприлагането и съответно би трябвало да изработим най-добрата ответна реакция на тези нови заплахи. Ние, освен това, превръщаме политиките в областта на правосъдието и вътрешните работи в конкретни действия. Как? Чрез обучение. Ние знаем, че закона сам по себе си представлява нещо, което е част от е, законодателството, цялостното законодателство, но какво е той на, на практика? Той е, се превръща в конкретна мярка едва когато се превъплати в практиката. Ние разглеждаме нашата агенция като инструмент, като канал за прехвърлянето на законодателството в практиката. Ние искаме да обучим различните служители, за да могат те да използват приетото от вас законодателство. Подкрепяме сигурността на Европейския съюз чрез различни портфейли за обучение на много нива. Естествено, в началото винаги се опитваме да анализираме проблема и след това търсим най-добрата ответна реакция под формата на обучение на съответния проблем. Поставяме ударението върху основни области като борба с тероризма, миграцията, киберпрестъпността, сериозна и организирана престъпност. Правим това в тясна връзка с партньорските агенции. Освен това се опитваме по най-ефикасен начин да комбинираме различните възможности за обучение. Мога да ви дам информация за така нареченото електронно обучение. Това е един много бърз и рентабилен инструмент. Опитваме се да комбинираме различните инструменти с цел да стигнем до целевите групи в рамките на бюджета, който ни е отпуснат. Вече няколко години е, поставяме ударението върху оперативните нужди на правоприлагащите органи в цяла Европа. Искаме да подкрепим оперативното сътрудничество, занимаваме се с така наречените приоритети е, МПЕК, е, много усилия полагаме и по отношение на въздействието на мерките, които предприемаме. Опитваме се да бъдем максимално гъвкави, що се отнася до новопоявяващите заплахи. Е, сигурен съм, че много дълго вече обсъждате всички проблеми, свързани с миграцията. Какво направихме ние през последните години? Е, ние променихме своята дейност, е, метода на действие – с цел да окажем подкрепа. Какво можем да направим по отношение на образованието и обучението? Какво да направим във връзка с терористичните заплахи, например, чуждестранните бойци и така нататък? Ние полагаме всички усилия, за да подкрепим всички вас по възможно най-добрия начин. Освен това се опитваме да намерим връзките между външната и вътрешната сигурност в Европейския съюз. Как постигаме всичко това? Постоянно разговаряме с държавите от Западните Балкани, например, сътрудничим с страните от Близкия изток и Северна Африка, сътрудничим и с всички държави членки. Естествено, опитваме се да работим заедно с всички наши партньори, независимо дали са от Европейския съюз или не. Освен това се опитваме да сме мост между държавите членки и третите държави. Мисля, че можем да се похвалим с много добри резултати в това отношение. Поставяме силно ударение върху основните права и върховенството на закона в Европейския съюз. Основните права винаги се взимат предвид, когато подготвяме своите дейности извън Европейския съюз. Много залагаме на върховенството на закона. Когато пътуваме до държави като Йордания, Ливан или Тунис, например, винаги говорим за това какво смятаме ние по отношение на върховенството на закона и какво представлява то за нас. Играем роля и по отношение на изграждането на обща правоприлагателна култура в Европа. Какво означава това? Като виш служител от сферата на правоприлагането, знам, че доверието е от първостепенно значение. Когато говорим за сериозни разследвания, свързани с терористична дейност, например, или с организирана престъпност, то би трябвало да работим в тясна връзка. За да се случи това обаче, трябва да се съберем всички е, на едно място, когато ние изпращаме служители в рамките на програми за обмен в други страни, те имат възможност да научат каква е организацията в другите държави, какво е възможно, какво не е възможно, какви са силните и слабите страни. Така нашите служители а, е, изграждат е, доверие, разбират а, какво се цени разбират какви са основните ценности. Вече казах, че работим в тясна връзка и с другите агенции от сферата на правосъдието и вътрешните работи. Нека да дам няколко примера. Например, 60% от а, нашите дейности са такива, че Европол участва в тях и допринася ние също сме свързани с дейностите на Европол по един структурен начин. От самото начало, от замисленето до прилагането и до последващите действия. Ние участваме на всеки един етап. Същото въжи за Frontex и за други агенции. Искам да подчертая, че имаме и тясна връзка и добри взаимоотношения с Европейската комисия и Генерална дирекция вътрешни работи. Те много помагат за координацията е, много съм благодарен за сътрудничеството като цяло. Подготвили сме се, що се отнася до промяната на парадигмата в рамките на обучението и образованието. Трябва да освоим максимално съвременните технологии, защото не само нашите общества се променят, променят се и възможностите за предоставяне на образование и обучение. По-настоящем хората получават колосално количество информация по интернет и се променят представите за това какво означава познание и какво означава образование и обучение. Ето защо ние се подготвяме да се заемем усилено с електронното обучение. Вече имаме мерки в тази насока. Онова, което виждате на тази картина е, представлява броя на участниците от сферата на правоприлагането в Европа. Виждате, че през 2010 година имахме около 2000 участника в наши дейности. През последните години стигнахме до 24 000 участника. Много сме доволни от това увеличение. То се дължи и се осъществи най-вече поради възможността за електронно образование и обучение. Този инструментариум е изключително ефикасен. Естествено, той не може да замести преките контакти, но така или иначе, виждате, тези цифри доказват, че стигаме вече до много повече хора. Много може да се постигне естествено, допълнително, много може да се желая. Ще говоря за това какво предвиждаме от тук нататък малко по-късно. Тук виждате бюджета и онова, което сме постигнали с него. Виждате, че бюджета ни общо взето не се променя. Има леко увеличение през 2017 година. За тази година сега имаме на практика леко намаление. Като цяло обаче разширяваме в рамките на съществуващия бюджет целевите групи, с които работим. Няколко думи за това какво сме направили конкретно в съответните релевантни области. Що се отнася до борбата с тероризма, обучихме приблизително около 1100 служители в рамките на различни дейности. По отношение на законната миграция сме обучили също над 900 служители в рамките на различни дейности, кибер престъпност и киберсигурност. Миналата година обучихме 4450 служителя в тази област. Тук търсенето е много голямо. Що се отнася до а, сериозната организирана престъпност, миналата година обучихме около 5000 служителя. Виждате, всичко това показва, че СЕПОЛ успява да откликне на търсенето на а, обучение в Европа и ние се стараем и успяваме да отговаряме на, на, на, на търсенето, да го задоволяваме. И тук говоря не само за количеството, но и за качеството. Винаги а, имаме а, удовлетвореност, която възлиза на над 90%. Това казват участниците в последствие, след като са преминали през а, нашите обучения. Сътрудничеството сега с страните от Близкия изток и Северна Африка. Миналата година осъществихме един проект в този район. Той беше посветен на борбата с тероризма. Проекта започна след терористичните нападения в Европа. Ние разбрахме, че трябва да се положат малко повече усилия, за да се помогне на тези държави, тъй като те сами не могат да се справят. Създадохме основите на добро сътрудничество с страните, които виждате тук Турция, Ливан, Тунис и Йордания. Тези държави, между другото, проявяват голям интерес да сътрудничат по-тясно с европейските правоприлагащи органи. Не винаги е било лесно да се осъществи такова сътрудничество. Що се отнася до Турция по-специално, понякога имаме сериозни предизвикателства, но на техническо ниво нещата текат гладко и имаме общо разбиране за това какви дейности трябва да се осъществят. Няколко думи за това какво предстои между 2018 и 2020 година. Аз е, в качеството си на изпълнителен директор е, си поставям за цел напълно да е, приложа на практика новия мандат, който ни беше даден. Осъзнаваме, че сега имаме по-широк обхват на дейност. Вие разширихте приложното поле на нашите правомощия, много неща могат да се направят съответно. Можем да се опитаме да засилим връзките си с различните правоприлагащи органи и общности, Всъщност в национален план трябва да се осъзнае малко повече какво представлява СЕПОЛ, каква е неговата дейност и как може да се участва в неговите дейности. Тук имам предвид митнически служители, например, гранични служители. Всяка държава членка има различни нужди. Искаме да засилим сътрудничеството в областта на обучението в Европа. Вече казах, че имаме по-тясна координация по отношение на обучението в сферата на правоприлагането. Има все повече и повече желание от държавите членки да включват в своята дейност и малко по-голямо обучително измерение. Ние оценяваме това, но е важно да се търси и синергията, да се избягва при покриването и да се сътрудничи добре. Имаме съответно един механизъм за координация, в който участват все повече и повече заинтересовани лица. Искам да кажа, че нашата програма за обмен, например, ще бъде разширена съвсем скоро по такъв начин, че ще участва и Frontex и е, нашите програми, които до сега бяха отделни, нашата и на Frontex, ще бъдат слети и ще имат обща администрация подобни инициативи ще се търсят и в други области. Искаме в бъдеще да развием и така наречените центрове на познанието на СЕПОЛ. Започнахме с а, два такива центъра. В други области тези центрове се наричат центрове на върхови постижения. Ние сме по-скромни. Искаме да ги наричаме за сега поне а, само центрове на познанието. До сега сме се концентрирали само в две области борба с тероризма и мисии в рамките на общата политика по сигурност и отбрана. Искаме да се действа така, че да се работи по устойчив начин, да имаме трайни инициативи. Много е важно да има и изграждане на капацитети, да се дава достатъчна подкрепа по отношение на мисиите на ОПСО. Next one. Yes, this one. Um, Киберпрестъпността и е, другите типове престъпност, които са свързани с е, интернет пространството, е, държавите членки искат да се оказва много по-голяма помощ, отколкото преди, точно в тези области. Знаем, че киберпрестъпността не може да бъде е, премахната на национално ниво. Винаги трябва да има международно сътрудничество и затова трябва да има обучителни дейности. Всяка година, между другото, служителите, които се борят с този вид престъпност, трябва да бъдат преобучавани, тъй като развитието е, е главоломно в тази област. Е, съответно, е сериозно предизвикателство това обучение на тези служители. Много често, между другото, вече обучени служители от правоприлагането намират работа в частния сектор, тъй като им се плаща повече. Ето защо тук има и едно друго измерение. Трябва да, да се работи и с Европол. Що се отнася до външното измерение на вътрешната сигурност. Две неща. Подкрепата за, за мисиите в рамките на ОПСО. Вече казах, че имаме отделен център на познанието, посветен на тези мисии. Освен това работим за изграждането на капацитет извън Европейския съюз. Вече споменах Близкия изток и Северна Африка. Сега в подобни инициативи ще се включат Алжир и Марокко. Скоро ще имаме инициатива и за района на Западните Балкани. Обедени сме, че нашата организация вече е доказала, че е, работи с е, не особено голям бюджет и с не особено много човешки ресурси. Имаме една гъвкава административна структура. Е, имаме 90% от имаме освен бюджет в рамките на 95% Има и много университети и колежи, които извършват много дейности от наше име, т.е. виждате, разчитаме на подкрепа от различни държави членки. Вече сме лидери, що се отнася до предоставянето на програми за обмен за служители от сферата на правоприлагането. Искаме тези програми да се разширяват все повече и повече. Вече споменах онлайн дейностите, това е един чудесен пример за това как се използват в пълна степен новите възможности на технологиите. Искам да спомена тук и създаването на технически платформи, които могат да се използват за различни цели. Що се отнася до други области на обучение, вече казахме, че някои държави членки изпитват сериозни трудности да обучат своите служители в различни области. Това въжи най-вече за по-малките държави членки, ето защо трябва да има ефикасна европейска структура, която да помага на тези държави. Ние винаги трябва да се погрижим за най-слабата брънка в веригата, защото заплахите за вътрешната сигурност са еднакви за всички и ние трябва да подкрепим онези, които не могат да бъдат обучени по възможно най-добрия начин. Неодавна, например, говорих с е, митнически служители и те ми казаха, че в сферата на, на митниците също очакват подкрепа от наша страна. Трябва да доразвием своята дейност а, е, точно в това отношение. Толкова от а, е, мое име. Благодаря ви още веднъж за това, че ме изслушахте. Готов съм да отговарям на допълнителни въпроси, ако имате такива. Благодаря, господин Шрёдер. Онова, което ще кажа сега, въжи почти за всички агенции, но все пак по отношение на СЕПО е още по-релевантно е, искането е, да се види как тя работи на място. Ще имаме делегация, която ще пътува през април до там. Мисля, че така ще получим повече информация за вашата стратегия, за вашите постижения. Сега се обръщам към тримата колеги, които са в залата, дали искат да кажат нещо. Госпожа Зипел. Благодаря, господин председател. Благодаря за направената презентация. Искам да задам няколко въпроса. През последните години предприехме множество мерки за хармонизация на правоприлагането, но все пак в различните държави членки по различен начин е организирано и правоприлагането и съдебната система. И моят въпрос е, занимавате ли се с, тези различия в СЕПО или се занимавате само с европейските директиви? и въобще са европейските правни норми. Но предполагам, че се занимавате с това. Та моят въпрос е до каква степен а, вашата работа води до по-добро разбиране а, за системите на други страни и повече доверие у служителите на полицията към а, работата на полицията в други страни. Има много добри отзиви за вашата работа. Искам да задам въпрос във връзка с съвместните разследващи екипи. Обученията на СЕПО насърчават ли повече хора да се включват в такива екипи и има ли участници в такива екипи, които не са преминавали по-рано през обучение? за сътрудничеството с страните извън Европейския съюз. Казахте, че трябва да се занимаете с върховенството на закона. На една от предишните ни срещи някой каза, да, върховенството на закона е важен принцип, но дори диктаторите твърдят, че залагат на върховенството на закона, имайки предвид, разбира се, законите, които те лично са въвели. Тогава как, каква е ролята на основните права? И накрая приоритетите, идващи от държавите членки, включват киберпрестъпността и киберсигурността. Има ли други важни елементи? И още един въпрос. Когато е, говорим за увеличението на броя на участниците в работата на СЕПО от всички държави членки или се увеличават участниците, или има разлики между държавите членки? Благодаря, Биргит. Е, Софи Инфелд. Благодаря, господин председател. Извинявам се, пропуснах първата част на вашето изложение. Въпросът, който искам да задам, може да е получил своя отговор. Ако това е така, се извинявам. Но исках да обърна внимание на основните права. Като елемент от обучението на полицаите. Знаем, че в полицията широко разпространена ксенофобията, сексизма, хомофобията. От друга страна, именно в полицията трябва да могат хората да отидат за да се оплачат за престъпления на омразата, за хомофобия и прочие. Аз съм писала нееднократно писма към вашата институция, когато се преместихте в Будапешта, си спомняте, че там имаше кампания на полицията, която съветваше жените да не носят къси поли и да не ходят по барове, защото ако го правят, да, а, са отговорни те, ако бъдат изнасилени. Ами, а, какво правите по, по, по повод такива прояви? Благодаря, Софи. Аз искам да добавя своите въпроси за обучението в областта на правоприлагането. Става дума за конкретни стандарти, за практиката на полицията, за корупцията, за приемане на подкупи от страна на полицаи. От много време сте в агенцията. Какво смятате, че е положението в момента и какви са разликите между държавите членки? Това е свързано и с въпроса на Софи. Именно, ако има практики, които не се подобряват, това ще а, е, а, е, води и до дискриминация, ще падна стандартите като цяло. И така, от много години сте в областта. Какво е усещането ви? Подобряват ли се нещата или политическия климат в последно време всъщност влушава нещата в някои държави членки. Благодаря. Господин председател, ще се опитам да отговоря възможно най-добре на зададените въпроси. Първо, за връзката между е, полицията и правосъдието. Работим с Евроюст и с тяхната мрежа за обучение. Разглеждаме е, приложението на европейските инструменти, но е, работим и по стандартните национални инструменти за международно сътрудничество. Опитваме се да организираме това чрез тясно сътрудничество с съдебните органи и по други а, е, пътища за сътрудничество. Нещо, което понякога ме впечатлява, а, е, тъй като аз ма, а, е, имам опит в националната полиция в Германия, където има усилия за обучение на полица и на магистрати и а, а, поне когато бях там не беше възможно да се организират общи обучения. А всъщност това е много полезно. Да седнат, да поговорят, да се видят различните гледни точки и по какъв начин това може да помогне на практика. За съвместните разследващи екипи вече няколко години, 6-7 години, правим обучение за съвместни разследващи екипи, заедно с а, прокурори и съдии, 50 на 50 полицаи и магистрати. И целта ни е да подготвим възможно най-ефективни разследващи екипи. А, и резултатите се виждат веднага на практика при а, създаването на а, такива екипи по-нататък. Работим и с Балканите. Има участници от европейска страна, страна на Балканите. те работят заедно по конкретни елементи за работата на сътрудничеството на тези групи, на, на екипите за съвместно разследване. Случва се понякога да има участници в такива е, екипи, които да не са били е, участници в обученията ни, но е, идеално би било най-добре да са били обучавани предварително и затова трябва да се използват всички възможности. Продължаваме с обученията. По въпроса за това как се изгражда доверие – и какво конкретно можем да направим ние за това. Ами, говорихме за това, че в нашите обучения участват различни хора от различни сфери и това е отлична възможност а, да се срещнат с колеги от други страни, да се да направят крачка назад от а, своята работа на национално равнище и да видят как работят колегите им в други страни. Да разберат, че те работят в по-различен контекст, но а, целта им е в много случаи е, същата. Имат просто различни оперативни норми и мерки. И е много добре това, че се установяват лични контакти, които трябва да са полезни за бъдеще. И формалното сътрудничество е отлично, но още по-добре функционира то, когато има възможности за лични контакти и за неформални контакти, по телефон, например. За основните права. Да, действително, въпросът е сериозен. За Близки изток и Северна Африка приоритизираме темата. канали сме представители и на неправителствени организации да правят презентации. И това, което виждаме е, е, че служителите а, на правоприлагането от тези страни са готови да чуят а, как ние виждаме нещата, дори това да е различно. Когато раз... Е, от, от тяхната позиция, е, когато говорим за тероризма в Ливан, например, има толкова много заплахи ежедневно, че е, самият обем на работата е, е коренно различен. И въпреки това, това не трябва да води до е, подкопаване на основните стандарти и за е, основните права. Просто трябва да има някои граници, които да не може да се прекосяват. Разбира се, тези страни е, и по исторически причини имат съвсем различен подход. Но е важно да, им оби... да знаят какъв е нашия подход. За киберпрестъпността много е важно да има широко бем на теми, които се покриват в различните експертни области. Трябва да бъдат покрити и малките страни имат особени трудности в покриването им. Има и по-широки области, като разузнаване с отворен код това е курс, който от 3 години винаги се запълва. Има допълнителни участници, които не успяват да влязат. Е, всичко това, е, защото се предоставят много полезни познания за анализ на е, код и за работа с престъпност по интернет. Работим с партньори от Европол и целта е да се намерят основни стандарти, които искаме да постигнем за бъдеще. Това е важен елемент от работата на европейските агенции и разбира се, е, не трябва да се пропуска това, че те само допълват националните структури. Всъщност основното обучение трябва да е на национално равнище. Споменахте различните, е, е, участието на различните държави членки. На практика е, интересът е еднакъв навсякъде. Основните предизвикателства, с които се сблъскваме, е, че има курсове, за които просто нямаме ресурси да ги провеждаме с повече участници, а има прекалено голям интерес. Като този затворния код, който споменах, а, много държави членки по различни причини проявяват различен тип активност за обученията по интернет дистанционно. Е, нещо, което зависи от това до каква степен е, служителите там имат достъп до лични компютри на е, работното си място. За основните права, въпросът на госпожа Инфелд. Напълно съм съгласна с вас, това е изключително важна тема. И през последните години а, съм присъствала нееднократно на събития по темата, включително и тук в сградата на Европейския парламент. Има специални обучения за престъпление на омразата, има обучения на обучители за основните права. Имаме и а, курсове по интернет и а, този модул за престъпността, свързан с омразата, се разработва в момента и ще ви предоставя текстовете на обученията, за да сте информирани. И за нас винаги е важно а, кои елементи от основните права а, трябва да бъдат а, поставени под ударение. Да кажем, а, а, има области като експлуатация на деца, сексуална експлуатация на деца по интернет. Там е ясно. А, защитата на детето е основният елемент. Но по други е, въпроси е, няма е, общ еднакъв стандарт и трябва да се намерят най-добрите примери. И се надявам, че е, чрез съвместната си дейност е, ще направим така, че е, полицайите знаят как работят, да знаят как работят техните колеги в другите страни. правоприлагането има различни аспекти. Един от въпросите е как разследваме престъпността в тази област и до каква степен полицията е готова да работи по престъпление на омраз, до каква степен има чувствителност спрямо тази тема сред служителите на полицията. Има някои заплахи обаче от политически тенденции, които ще повлияят и на правоприлагането. И се опасявам, че има опасност основните права да е, бъдат пренебрегвани повече е, в някои страни за бъдеще. Работихме за с, с обучение за обучителите. Имахме такова обучение в Италия. И това е много важно като инструмент, защото така се стига до повече обучени в крайна сметка. След това за корупцията и практиките на полицията. Включваме темата за корупцията в някои от дейностите си. Нямаме специални курсове, които да се занимават само единствено с тази тема. Важно е да се използват добри примери за действие. За мен основният елемент при корупцията са ценностите. Каква е позицията на правоприлагането в държавите членки? И тук има важна роля и Европа. Защото ние, европейските граждани, сме се обединили около определени ценности, и тези ценности трябва да бъдат представлявани и от правоохранителните органи. И а, Агенцията за основните права също си сътрудничи с нас активно, а, предоставят а, информационни документи, имат отлични а, документи по интернет, които са много полезни. Благодаря ви, господин Шрадер. Благодаря за този подробен доклад. Вие сте изключително опитен. Работите от много време в агенцията. Пожелавам ви успехи от тук нататък и успешно справяне с а, а, важните въпроси, особено тези повдигнати от госпожа Инфелд. А, и не се безпокойте от това, че има сравнително малко хора в залата в момента. А, имаше затруднения тази сутрин с придвижването в града, но а, заседанието се предава и по интернет и ви уверявам, че има интерес към него. Благодаря ви много. А сега, колеги, преминаваме към следващата тема информационната таблица в областта на правосъдието. Силви Гиоме докладчик. Тя ще бъде тук 10 часа. Софи, ти си докладчик сянка. Нека да направим почивка за 10 минути. Да, имаме почивка от 10 минути, която аз ще използвам да обсъдя една важна тема с Софи. Правим почивка до 10. Тогава се очаква докладчика да е в залата и да преминем към следващата точка. Благодаря, господин Шаре. които colleagues, thank you for your patience and um, Колеги, благодаря за търпението. Госпожа Гион, нашия докладчик вече е тук и сега можем да започнем с точка четвърта за е, информационното е, табло във връзка с е, правосъдието е, в Европейския съюз. Е, е, става дума за е, текст, който, по който водещата комисия е комисията Юри, но ние сме асоциирана комисия и подготвяме становище. Става дума за е, най-вече за споделени правомощия по отношение на гражданските свободи и гражданското право. Така че сега ще дам думата първо на Силви, която ще представи нашето становище. Е, нямаше много е, докладчици е, и членове в залата преди това, затова казвам всичкото и. Благодаря, господин председател. Благодаря, че включихте това проекта становище в дневния ред. Както знаете, става дума за една таблица, която се публикува всяка година от 2013 година, в която Става дума за правосъдието в административната област, в търговската област. Наказателната област е изключена, ще се спра на темата. Целта е да се подобри сътрудничеството в съдебната система, така че от това да могат да се възползват всички потребителите, инвеститорите и прочие. В становището от името на комисията Либе се занимах по-конкретно с а, темите, свързани с нашата дейност и а, е, особено върховенството на закона. За мен е много важно в бъдещите таблици да се включат показатели, които да вземат преди този елемент. Комисията, а, е, според мен, трябва да го направи и трябва да разработи показатели, свързани с това, как държавите членки реагират при нарушения, които са против върховенството на закона. Също така не е лошо да вземем предвид някои типове престъпност, които, се въз... които въздействат върху начин на правоприлагане и в работата на съдебната система. Особено, що се отнася до тероризма и изпирането на пари. И може би някои от вас тук ще се съгласят с мен, че е важно да се припомни на комисията, че е необходимо да се въведе европейски механизъм за постоянно наблюдение на демокрацията и основните права. Парламентът вече е поискал такава мярка. Вече сме гласували по това предложение още през 2016 година. Мисля, че е добре да го повторим тук да повторим тук този призив към комисията. Ясно е, че това няма как да е, обхване всички важни е, всички елементи, но е, все пак това е становище, пък е, основният доклад, че госпожа Гутланд е, в основния текст вече се занимава с множество важни въпроси, така че аз просто допълвам с нашето становище. Графикът ще е следният. Сега представяме становището. До 5 март се подават изменения. След това бих искала да проведем две срещи с докладчиците в Сянка. На 19 и 20 март ще бъдат представени измененията. Е, е, след което ще е, бъде гласувано тук и след това през юли в пленарна зала. Знам, че графикът е доста стегнат, но мисля, че е важно по темата да се приключи преди 2000, края на 2018 година. Благодаря, Силви. А сега а, да видим какво ще каже докладчиците в сянка? Започваме с госпожа Мецула. Аз ще заместя господин Радев е, е, в дискусията. Той не е в състояние да присъства. Е, информационното табло в областта на правосъдието е много важен инструмент и допринася за една по-добра ефективност на съдебната система. Е, трябва да се обърне внимание на най-добрите практики в Европейския съюз. Е, това е от основно значение, е, по-добра прозрачност и е в съответствие с нашите принципи на демокрация и на правова държава. Господин Радев смята, че държавите членки не бива да се отклоняват от принципите на прозрачността, когато става дума за съгласувани решения по определени съдебни дела, като трябва да се спазват принципите на субсидиарност и обективните критерии. В това отношение ние подкрепяме становището. Може би Софи сега ще вземе думата като координатор на либералите. Да, благодаря. Благодаря на докладчика. Много добро становище. Много важни са основните въпроси, които са подчертали в становището измененията, които се предлагат, е, са съществени. Да, информационното табло при всички положения трябва да се доразвие е, и подобри. Е, в момента е твърде академично, според мен, държавите членки всъщност попълват, така да се каже, данните за информационното табло и може би на това се дължи именно този академичен характер. Комисията би трябвало да предприеме малко повече в това отношение, да направи оценка на източниците в обществото, да данните, които граждани и предприятия могат също да предоставят за включване на тази информация в информационното табло. На второ място ще подчертая, че се прави препратка към доклада от 2016. Медийният плурализъм е нещо изключително важно, което трябва да бъде насърчено. В този смисъл бих е, призовала комисията е, да свърже е, и този доклад за медийния плурализъм с както и всички останали доклади, които са свързани с принципите на правовата държава и върховенството на закона с информационното табло в сферата на правосъдието. И в момента ми обягва последната забележка, която исках да споделя с вас. Информационното табло обхваща данни за определена територия и определена сфера. Докладчикът подчерта това. Е, включени са е, е, доста данни, но в държавите членки има много-много съществени проблеми, които именно по този начин, чрез информационното табло, могат да придобият повече гласност и да се осъзнаят. Госпожда Сържентини. Да, благодаря на Силви Гион за проекта на становище. Миналата година вече говорихме за информационното табло и за ролята на образованието в тази връзка. Да, Софи спомена, че става дума за по-академичен характер в информационното табло, което може би трябва да се промени. Аз бих казала, че количествените, така да се каже, промени сега трябва да се съпроводят и от качествени промени. Това е изключително важно. Става дума за институции в държавите членки, но също и за европейски институции, които е, допринасят е, е, и биха могли в по-голяма степен да допринасят. Е, Важно е, естествено, да подаваш данни и оценки не само направени на, на базата на собствените си анализи, но тези оценки и данни да са резултати от анализите на други. Само така бихме могли да се приближим до истината. Е, много от данните за Польша, да кажем, е, липсват в информационното табло, което обсъждаме. Това действително е очебийно, е, когато говорим за ситуация е, във връзка с е, върховенството на закона в сферата на правосъдието. Знаем, че има най-малкото една държава член, в която нещата не са съвсем в съответствие с нашите принципи и критерии и въпреки всичко не откриваме необходимите данни. Има и също времено и е, много данни за Кипър. Е, как е, бихме могли в крайна сметка да подобрим нещата по отношение на Кипър? Също липсват съществени данни, независимо от количеството на информацията. Така че трябва да помислим за това как е, е, можем да разширим е, така, базата на познанието за правосъдието в Европейския съюз на базата на качествени промени, както вече подчертах. Благодаря ви. Следващият оратор от координаторите. Да, благодаря. Благодаря на Софи Гион за основните въпроси, които е засегнала в становището. Говори се за принципи на правовата държава, за застрашаване на основни свободи. В становището не е ли време да покажем, включително и в рамките на това становище, за това, че трябва да се обърне по-голямо внимание на темата дискриминация и в тази връзка. Ще посоча един а, а, пример. Много често ми се е налагало да посочвам, така да се каже, необходимостта да се премине в една определена посока в рамките на съдебното производство оставам с впечатлението, че съдиите в Европейския съюз не са добре образовани и не са достатъчно опитни. Би трябвало да обърнем особено внимание на образованието, на подготвеността и компетентността на съдиите, а и на другите служители. Въпроси на гражданството също изключително важни достъпът е, до е, пазара на труда, до жилище е, е нещо, което ние сме свикнали да възприемаме като част от нашето ежедневие. Но и достъпът до правосъдие също е нещо изключително важно и би трябвало да се превърне в нещо естествено и разбираемо за нас. Благодаря, Хуан Фернандо, моля. Ние всички си спомняме че сме е, работили много сериозно по схемите за е, информационното табло е, в комисията Либе през, през предишния мандат. Благодаря на Силви. Становището е добро, актуално. Хубаво е обаче да поработим и върху оценката на данните в всички документи, свързани с информационното табло в сферата на правосъдието. В редица държави членки има проблеми именно в сферата на правосъдието. Ние сме го отбелязвали не веднъж и два пъти тук в комисията Либе. Посочвали сме, че има основание за тревога и сме правили политическа оценка реформата на съдебната система в редица държави членки заслужава повече внимание и да се надхвърли рамката само на тези данни, които са включени в информационното табло в сферата на правосъдието образованието на работещите в сферата на правосъдието е нещо изключително важно, да. Мисля, че би било полезно да съберем повече информация и за необходимостта от образование и обучение от един определен тип в държавите членки как бихме могли а, да постигнем повече европейска добавена стойност в а, сферата на а, правосъдието, а, като а, включим именно европейските ценности а, в образованието и е, квалификацията на е, юристите, заети в е, съдебната система. Как ще постигнем това, за което говорим непрекъснато европейско семейство? Испания, Франция, Белгия. Ние действително споделяме общи ценности, но и общи тревоги, е, как ще гарантираме е, е, доброто функциониране на системата и прилагането на, така да се каже, европейски програми за образование и обучение в сферата на правосъдието, имам предвид най-вече съдиите. Но Естествено, би трябвало да мислим и за балансиране по отношение на половете в съдебната система. Изключително важен момент също. Благодаря, Томас. Има думата. Благодаря, господин председател. Аз съм тук малко скрит в края на редицата, на която съм седнал, затова сега ми давате думата. Няколко коментара от моя страна. Говорихте за, за принос, за резултати и така нататък. Аз лично смятам, че този текст е направо е, излишен и безполезен. Е, на практика вие е, просто сте копирали, така да се каже, текста от предишната година. Е, променили сте датите и аз не виждам Нищо ново. става дума за нещо чисто теоретично. Да, добре говорим за количествени, качествени анализи. Но ето, е, тук в е, точки 1, 2, 3 и така нататък аз не откривам нищо ново. Е, обясненията на практика и мотивите са тотално омалуважени и не фигурират тук. Не става нищо ясно как точно се развива цифровизацията, електронизацията в сферата на правосъдието някои от държавите членки подават информация за всичко, а други е, по електронен път, а други просто не, не използват е, новите техники. Е, както и да е, но къде можем да намерим база за сравнение, къде са данните, които можем да сравняваме. Просто няма нищо реално, няма факти тук информацията, например, за продължителността на е, гражданските и наказателните дела. Е, това е, не това е, може би, единствената по-конкретна информация. Но как точно протича обучението, квалификацията, образованието за съдии, има съди, които са с 30 годишен стаж и в рамките на целия този дългогодишен стаж имат само няколко седмици някаква квалификация или курс обучение. За мен това е просто абсолютно безсмислено упражнение. Докладът не ни дава необходимата информация и комисията в никакъв случай не би трябвало да ни изпраща подобни доклади. Томас, май е, си станал от неправилната страна на леглото, казва председателя. Просто исках да обсъдя доклада и да дам е, конкретното си мнение, казва господин Здеховски. Не искам да се намесвам в позицията на НП, казва председателя. Нека да дадем позицията на комисията, може би. Комисията иска да каже няколко думи преди да дадем думата на Силви като докладчик. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Искам да кажа, че последното изказване леко ме шокира. Естествено, когато един евродепутат каже, че информационното табло го размива, ние би следвало да се шокираме. Предишни дебати са показвали, че информационното табло е полезно като инструмент. То помага на държавите членки да подобрят ефикасността на съдебните системи. Всички знаем, че ефективното правосъдие е изключително важно, за да се гарантира върховенството на закона. И ние смятаме, че информационното табло на ЕС в областта на правосъдието помага за върховенството на закона. То разчита на обективни данни, които идват не само от държавите членки. Тези данни идват от различните мрежи в областта на правосъдието, от различните комисии. Вероятно, знаете колко е трудно да се запълни пропаста в областта на данните. Всяка година обаче постигаме напредък и тази пропаст се смалява. Вярно е, че някои държави членки сега предоставят е, по-малко данни. Скоро, през пролета, ще публикуваме информационното табло за 2018 година е, и там ще видите, че ще има данни и информация дори от Полша. Има данни предоставени от е, националните служби за полезността. Благодаря ви за тези коментари. Ще изчакаме все пак, за да прочетем окончателния вариант на вашия доклад. Мисля, че чухме от докладчиците в сянка конструктивни критики. Нашата цел, в крайна сметка, е това да отправяме критика. Естествено, положението не е съвършено, както почертаха някои колеги. Софи, искаш ли да кажеш нещо? Аз не съм съгласна с комисията. Не става дума за пропаст по отношение на на личните данни. Всъщност комисията избира, прави политическия избор да не включи информация от някои източници. Бюрократичното и Дипломатическото минало на Европейската комисия до известна степен обяснява това поведение, но времената се промениха и трябва да направите независима оценка на съдебните системи на държавите членки. Не трябва да използвате само информацията, която държавите ви дават. Трябва да използвате и други източници. И това е политически избор, който самата комисия трябва да направи. Председателя, някои докладчици в Сенка коментираха какви са другите източници, съвета на Европа, например. Докладчика ще вземе предвид всичко това. Нека да не забравяме, че няма кой знае колко време. Има само още две срещи на докладчиците. В сянка Силви, искаш ли да обобщиш и да реагираш? Да. А, първоначално си мислих, че ще има спокойна, леко успиваща дискусия, но ето на доста оживен дебат, включително и с лични позиции, като тази на Томас за достъпа до електронните средства за комуникация. Тези данни съществуват, Тома. Томас. Току-що го проверих. Документът може би изглежда ам, доста сух като стил, но а, е много точен. И се предоставят много а, добра визуална информация по всички данни. Така че очаквам. А, а, ще взема предвид а, всички легитимни коментари. ще говоря за раз, развитието в системите за данни и въздействието им върху правосъдието. Но трябва да имате предвид, че срокът е кратък. Целта ни е да допринесем към основния доклад, да го направим малко по-силен. А по въпроса за наказателното право, мисля, че сега е момента да внесем своите няколко коментара по темата. Благодаря. Ние сме в добри ръце е, с а, е, нашето партньорство в рамките на член 54. Нямаме особено много време до изтичането на крайния срок за измененията, но благодаря на всички. Благодаря ви и за този дебат и за отговорното отношение. Сега ще преминем към точка 16. Референдума в Швейцария и свободата на движение. Искам да приветствам с добре дошъл посланник Бухер да представя ли темата, казва председателя. Colleagues, we're starting in just a second. The ambassadors. След минутка ще започнем. посланика ще бъде тук всеки момент. Okay, colleagues, we come to point. И така, време е за точка 16. Става дума за референдума в Швейцария и свободата на движение. Добре дошъл на посланник Бухер, ръководител на мисията на Швейцария към Европейския съюз. Координаторите поискаха да получим нова актуална информация относно последващите действия спрямо швейцарския референдум. Вероятно си спомняте, колеги, че референдумът беше проведен на 9 февруари. Мнозинството от швейцарското население поиска чрез този референдум въвеждането на някакъв вид квотна система за гражданите на трети страни. Знам обаче, че такава система е в разрез с принципа на свободата на придвижване на гражданите на държавите, които изграждат единния пазар. Сега ще чуем едно кратко изявление от страна на посланника и той ще ни каже какво се случва и какви могат да бъдат евентуалните решения. След това ще дебатираме. Ще има представители и на СВД, които ще си изкажат. Същото въжи и за комисията. Господин Бухер, добре дошъл. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, уважаеми госпожи и господа, благодаря за това, че ни давате възможност да дадем своята позиция. За да ви представя предисторията, нека да заявя първо това, което е видно за всички. Швейцария и Европейския съюз са, са тясно свързани географски, социално, културно и економически. Европейския съюз е най-важният търговски партньор за Швейцария и е ненадминат в това отношение. От друга страна, за Европейския съюз Швейцария е в тройката на най-големите търговски партньори, заедно с Китай и САЩ. Отношенията между Швейцария и ЕС се основават на редица споразумения. По-настоящем ние преговаряме относно едно споразумение, е, насочено към допълнителното задълбочаване на достъпа, който двете страни имат към пазарите на всяка една от тях. Швейцария е естествено отдадена на идеята да защити своя суверенитет, като отчита естествено и принципите на единния пазар и тя е готова да действа за да защити интересите и на Европейския съюз и на Швейцария. Днес е, сме се събрали за да обсъдим свободното придвижване на хора. Е, то демонстрира е, нашите тесни връзки. Повече от 460 хиляди швейцарски граждани живеят в европейския държави, а в Швейцария имаме повече от 1,4 е, милиона граждани на Европейския съюз или на ЕФТА. Освен това, около 320 000 души от Европейския съюз или ЕФТА пътуват през граница всеки ден. Свободата на придвижване дава много възможности, но тя доведе със себе си много предизвикателства. Например, засилена конкуренция на трудовия пазар, особено в гранични райони, изтласкването на граждани от различни места, трябва да се защитят социалните стандарти, стандартите на заетост, Инициативата от 9 февруари показа какви са сантиментите на швейцарците по този въпрос. Това се демонстрира и от един не отдавнашен дебат относно социалните измерения и социалното въздействие на единния пазар. Естествено, ние би трябвало да говорим открито за това как да запазим нашите общества отворени, как да запазим принципа на свободно придвижване. Нека да ви обясня сега какво се случи на 9 февруари 2014 година. Тогава така наречената инициатива беше подкрепена от едно мнозинство от 50,3% от населението на страната. Имаше и мнозинство в рамките на кантоните. Член 121 а от швейцарската конституция повелява, че трябва да се промени така наречения закон за чуждестранните граждани, който в момента напълно отговаря на принципите на свободно придвижване. Една година по-късно Федералния съвет през декември 2017 година прие необходимите промени. Напълно променения закон и свързаните с него укази ще влезат е, в сила на 1 юли тази година. Искам да ви напомня, че в рамките на целият този процес Швейцария винаги е защитавала своите споразумения с Европейския съюз и винаги ги е спазвала. споразумението между Швейцария и ЕС винаги е било спазвано от наша страна и ние ще продължим да го правим. Откакто влезе в сила споразумението между Швейцария и ЕСА през 2002 година, Имиграцията от европейски държави към Швейцария се увеличи значително. Вече ви казах, че над 1 400 хиляди европейски граждани живеят в Швейцария. Тоест, това е около 17% от пребиваващото население в Швейцария. Населението на Швейцария се увеличи за този период от 7,3 милиона на 8,4 милиона. този брой представлява около 10% от всички европейски граждани, които живеят и работят в друга страна по силата на принципа на свободно придвижване. Значи Швейцария, давам още един пример, има около 8,5 милиона души население, но 10% от общо от общото число на тези, които живеят и работят в друга държава, живеят в Швейцария. Що се отнася до нашите граждани, те са над 300 хиляди в европейски държави. И така, ние искаме да заложим на принципа на свободно предвижване. Променения закон сега въвежда едно изискване да се оповестяват свободните работни места в регионалните бюра по труда, особено когато е надхвърлен определен прак. Този прак ще е 8% от спрямо юли тази година и през 2020 година той ще стане 5%. След като регионалните бюра по труда са разполагали с информация за съответното свободно място в рамките на 5 дни, тази информация може да бъде разпространена и по други канали. Граждани на Европейския съюз и на ЕФТА, които се стремят към а, работно място в Швейцария ще имат 5 дни за намиране на вакантно място. С други думи, виждате, много работим за да приложим това споразумение. Швейцария много се горде със своята пряка демокрация. А, и а, ние винаги се опитваме да намерим компромисни решения, които да отговарят на социалния договор, който сме сключили и които защитат принципите на нашия просперитет и солидарност. Ние се опитваме да намерим решение, което напълно да защити принципа на свободно придвижване на хора, и освен това, искаме да се откликне на притесненията на работниците не само в Швейцария, но и в Европа като цяло. Решението, което избираме е не дискриминаторно, тъй като виждате, че всеки човек ще има право да се регистрира в регионално бюро по труда. Не се прави дискриминация, съответно, по принцип националност. Този процес сега приключва, но продължаваме да водим открит разговор с европейските институции, за да обучим още повече нашите отношения. Благодаря. Благодаря, господин посланик. Имаме време до 11.15 за тази точка, затова искам да попитам сега кой иска да се изкаже. Сигурен съм, че има интерес. Координаторите поискаха да се обсъди тази точка. Може да дам думата на представителя на СВД за кратко. Uh, um, Благодаря много, господин председател. Благодаря, че ни поканихте тук. Аз съм се Вен от службата за външна дейност. Тук са и мои колеги от Генерални дирекции заетост и правосъдие. Съвсем накратко. Как виждаме ние положението? Нека да ви припомня следното. В споразумението между Европейския съюз и Швейцария за свободното движение на хора се включва влизане, прежив... пребиваване, достъп до заетост, достъп до а, само наетост и съответната подкрепа. За, също взаимно признаване на професионалните титли и дипломи. Всяка година се, срещна, се среща съвместната комисия за управление на приложението на споразумението и вече сме обсъдили референдума. След приемането на закона за чужденците през 2016 година, Имахме извънредна среща на съвместната комисия на 22 декември 2016 година, за да уточним някои елементи, особено ограниченията за достъпа за информация за вакантни постове и отраслите и професионалните групи, и регионите, в които ще се налагат ограничения. също задахме въпроси за възможността европейски граждани да се регистрират в службите по заетост. Бяхме уверени, че това е възможно, независимо от това, от, независимо от това къде пребивава съответното лице и дали е работил в Швейцария преди това. Тоест всички лица, търсещи работа, могат да се регистрират. Допълнителни мерки, които налагат кантоните, трябва, както подчертахме, да спазват споразумението за свободно движение на хора. През лято 2017 година бе изготвена проекта на редбата за приложението и отново имаше извънредно заседание на съвместната група по което, където говорихме за пропорционалността на санкциите, сроковете и максималните срокове на ограничения достъп за информация и задълженията за работодателите за предоставяне на информация и на обосновки. Отговорите, които получихме, бяха задоволителни и позицията на СВД и на службите на комисията е следната. Възоснова на текста на закона и наредбата за приложението му, смятаме, че съществуват достатъчно добри условия за прилагане на мерките и същевременно за спазване на споразумението за свободно движение на хора, но ще продължим да следим ситуацията, за да може да няма препятствия пред правото на гражданите на Европейския съюз за свободно придвижване в Швейцария. Благодаря много, благодаря на ЕСВД за присъствието. И тъй като координаторите поискаха включването на тази тема, е добре да чуем от един координатор. Благодаря много, много се радвам, че тук е посланника, че ни даде малко информация за последните развития, защото и ние имахме някои безпокойства. по принцип, когато се приемат подобни закони, те винаги води до безпокойство, тъй като за нас е, принципът за свободно движение на хора не подлежи на предоговаряне. А, и се безпокоихме за развитието на правото в Швейцария. Ще продължим да настояваме търсещите работа европейски граждани в Швейцария да не бъдат а, пряко или непряко, третирани като а, категория, като втора категория а, търсещи работа спрямо швейцарските граждани. Благодаря много. Радвам се, че се чу позицията на координатор. действително, доста сложна е темата. По време на и, имаше много законодателна дейност а, по а, време на този мандат. А, е, ще прехвърля темата към координаторите. Темата е важна по множество причини, доста комплексни причини. И вие а, се спряхте на доста от тях. Така че а, е, благодаря много на службата за външна дейност и на госпожа Мецла за зададения въпрос. Заповядайте за отговор. Благодаря. На този етап единственото, което мога да добавя е, че а, тези мерки трябва а, и, и, и днешното присъствие тук а, следва да бъдат а, част от усилията за възстановяването на а, нормалните отношения в тази област между Европейския съюз и Швейцария. А, има добър потенциал за добри отношения, който трябва да не оставяме използван. Благодаря ви много, благодаря, че бяхте тук. Ще продължим да следим темата и ще я представя и пред координаторите на заседанието на координаторите. И така, колеги, следващата точка е съвместната среща с Комисията по права на жените и равнопоставеност между половете. Тя е предвидна за 11.15, така че обявявам почивка до тогава. Short break until 11.15, colleagues, and uh, if you come back here for that, um... Обявявам почивка до 11.15, след което ви очаквам тук за тази след.